Okay, colleagues, if people can start taking their seats. Колеги, моля да вземете местата си. Голямо е заседанието, чака ни много дълго гласуване. Историческо гласуване. За първи път три парламентарни комисии работят заедно по досие по обикновената законодателна процедура. Комисията по бюджети, Комисията по външни работи и Комисията по развитие. Досието наистина е много важно. Имаме трима са докладчици по него. Но откривам съвместното заседание на Комисията по външни работи, Комисията по развитие и Комисията по бюджети. Само три, не, извинете, четири точки има в дневния ред. Първа точка, приемане на дневния ред не съм осведомена за някакви искани за промяна в дневния ред. Съгласна да добием дневния ред в днешния му вид. Да, благодаря ви. Втора точка няма съобщение на председателя. Но по сметка това разполагате с протоколите от съместни заседания от 28 февруари и 8 март тази година в досиетата пред вас. Това е точка трета. Ако имат някакви коментари по тези протоколи, може да, може да осведомите секретарията. Ако няма възражения, протоколите се смятат за прияти. И така продължаваме незабавно с точка четвърта. Европейския фонд за устойчиво развитие е ЕФУР и създаване на гаранцията от фонда и на гаранционния фонд. Разполагаме с трима съдокладчици. Те казаха, че не искат да вземат думата, за да ни стигне времето за гласуване, така че пристъпваме незабавно към самото гласуване. Но бъде това, най-напред приветствам с добре дошли специалният гост Лорд Марланд, специален гост на нашето заседение. Той е председател на съвета за инвестиции на Commonwealth. Радваме се, че сте днес сред нас. Благодаря ви за присъствието. А сега пристъпваме към самото гласуване. Нека да започнем с проверка на техниката. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Не сте гласували всички. Моля да си проверите карта за гласуване, ако искате да гласувате. Четирима колеги все още не са гласували. Ако искате да проверите, че системата работи, моля да гласувате. Увеличава се броя на гласуващите колеги. 79 общо до момента. Госпожо Тоя, не работи ли машин... машината пред вас? Работи добре. Още един глас ни липсва. Ако вие нямате нещо против, че сте гласували и ние нямаме нищо против, приключваме с гласуването по този начин. Добре, явно техниката работи за всички. Започваме с самото гласуване. Имаме над 22 компромисни изменения не 25 компромисни изменения, които би следвало да опростят гласуването ни. Благодаря на докладчите, че се споразумели по тези компромисни изменения. Започваме с изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис първи за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на следващата страница в списъка за гласуване. Има устно изменение от авторът на изменение 197 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се.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 Моля по-ясно да вдигате ръка. Гласуваме електронно изменение 222. Мисля, че беше приятно, но нека да се посъбудим малко. Прекъдете гласуването. Да, приема се до голямо мнозинство. Моля да показвате как, се, как гласувате по-ясно. Залата е много голяма и ми е трудно да преценявам. Изменение 30 отпада. Изменение 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 225, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 31 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, моля го гласувайте изменение 31. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. изменен 14 на Комисията по бюджетен контрол за, против, въздържали се, отхвърля се. Или ако искате да направим проверка, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се, но с право пуската проверка. Изменение 228 за, против, въздържали се, приема се.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 Амблока гласуване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 271 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 271. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. No, no, we vote 274 за. Не, извинете, то отпада. Изменение 39 за. А то също отпада. Компромис номер 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пропускаме цяла страница, както ни се струва. Продължаваме с страница 10 в моят списък за гласуване. Устно изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Устно изменение номер едно. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с конт 16 и конт 27 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 381 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Извинение 381. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 293. Не, всъщност това беше отхвърлено. So there's, some very complicated explanation. Много е сложно обяснението дали трябва да се гласува или не. Явно да. Става въпроса изменение 293 за, против, въздържали се, отхвърля се, Дали иначе. След цялото това обсъждане, 294 с устно изменение от автора. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 294 с устното изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 46 за, против. Никой не вдига ръка. Изменение 46 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 295, моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 304 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 307, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 310 за. Против. Въздържали се. Приема се. 312 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 312. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 313 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка, моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 317 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 321 всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 53 за. Не, извинете, то отпада. 320 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 320. Моля, гласувайте. Всички гласуваха. Не. Още малко време имате. Сега вече всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 323, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 325. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 326 за. Не. Извинете. То отпада. 327 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 327. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 329 и 330 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, отхвърля се. 334 за, против, въздържали се, отхвърля се. 335 за, против, въздържали се, отхвърля се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 и 339 заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Конта 28 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 е за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Комт 39 за, против, въздържали се, приема се. 364, не, то отпада. 365 за, против, въздържали се, отхвърля. Нека да направим проверка. Моля, гласовите. Всички ни гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 375, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 376 и кон 42 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 43 пак на бюджетен контрол за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменен 44-то, моля гласувайте. Всички ни гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се с е, един глас повече. Бюджет контрол 45 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. И е, конт 45, моля гласувайте. Всички ни гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет бюджетен контрол за, против, въздържали се, приема се. 380 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 380, моля гласувайте. Изменение 380. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Конт 49. За. Против. Въздържали се. Приема се. 382 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 382. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 385 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Така стигаме до компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93, 94, 95 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменени 97, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Деветдесет и осем. Всички които гласуват за, моля вдигнете ръка. Против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3. А, е, извинете, то отпада. 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение четвърто. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 109 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 109 моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменения 111 и 172 заедно за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля гласувайте. 111 и 172 заедно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6 и 20, не те също отпадат. 173 гласуваме за, против, въздържали се, нека да направим проверка на изменение 183, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 184-то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 Изменение 8 пада. 118 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Конт 4, 120 заедно за, против, ли се, нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 121 за, против, ли се, отхвърля се. Да направим проверка. Добре. Изменение 121. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха от тези, които искат да гласуват? Моля, прекратете гласуването. Приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 12 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 129, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се. Нищо не видях този път. Още веднъж. Приема се. 135 и конт 7 заедно за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 135 и конт 7. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 136 за, против, въздържали се. Не разбраха гласа са социалистите. 136 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Измени 136, моля гласувайте. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. 138 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 138. Моля гласувайте. Are people voting? The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 141 и 142 заедно за,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 против, въздържали се. А всъщност то не се гласува. Ми, добре. 149 то няма да се гласува. Конт 8. Сто едно. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 151. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, има и устно изменение. 163 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 164 отпада. 165 за, против, въздържали се. 165 за, против, Нека да направим проверка. Моля гласувайте електронно изменение 165. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 166 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 166. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Конт 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Измени 167, моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 168 за,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 Приема се. Гласуваме по предложение на Европейската комисия с направените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство поздравление за тримата съдокладчици. Но не си тръгвайте веднага. Чака ни още едно гласуване. Господин Фонсолик, искате да вземете думата? Един от нашите докладчици. Me, Позволете ми да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които присъстват на това заседание, за да участват в гласуването на този много важен доклад. За първи път в историята на Европейския парламент е, докладчиците са от три комисии и работят е, заедно. И също времено става дума за много важен доклад, защото става дума за подобряване на развитието е, не само на взаимоотношенията с Африка, но и на източноевропейското партньорство Европейския фонд за устойчиво развитие ще подпомогне стабилността и развитието в тези региони и ще позволи на Европейския съюз да действа много по-ефективно. Европейския съюз желае да продължи да бъде един много важен актьор и играч на глобалната сцена. Да, благодаря ви. А сега ще гласуваме за а, започване на трилозите, а, тристранните срещи с съвета. Ще трябва а, да гласуваме електронно. Става дума за а, тристранните срещи, така както сте ги получили в графика, който ви изпратихме. Някои от а, колегите все още не са гласували. Ако желаете наистина да започнем с тристранните преговори, ще трябва да гласувате. Гласуваха ли всички? А, а очевидно някои от колегите нямат карти, да. Ако имате карта, моля, поставете я в апаратчето за гласуване. И така, всички ли гласуваха? Край на режима на гласуване. И ето ви мнозинството 83 е, гласа за, за започване на тристранните срещи и преговорите. Ще трябва да координираме добре действията си е, и в рамките на ръководствата на нашите комисии, е, но и на докладчиците, за да координираме добре действията си и позицията си по време на тристранните срещи.